Всички текстове, приети на заседанието на 15 януари, са налични. Има ни възражения. С това протоколът се счита за прият.